Това е неприемливо посегателство срещу свободата на печата, която е основополагаща за нашата демокрация. И това е няколко месеца след трагичната смърт на малтийската журналистка Дафне Галиция. Журналистът е изразявал смело своето мнение по време на кратката си професионална кариера, той е търсил истината, без да се страхува. Полицията обяви, че почти със сигурност е бил убит, за да се сложи край на неговите разследвания. От името на Европейския парламент искам да кажа, че сме длъжни да продължим неговата битка за истината. Не е допустимо в Европейския съюз един журналист да бъде убит, защото упражнява своята професия. Ние осъждаме онези, които заплашва или хвърля в затвора журналисти. ако не можем да гарантираме на печата и на журналистите да вършат своята работа, що за демокрация сме, разчитам на словашките власти да направят всичко възможно за да разкрият истината, като използва и възможностите на полицейското сътрудничество. Както задав на Гаруана Калиция, ние в Европейския парламент няма да престанем да вдигаме глас и да бдим, за да може всички виновни да бъдат подведени под отговорност, както и за Дафне Галиция. Искам да ви помоля за минута мълчание. Благодаря. За съжаление, миналата седмица чухме доста лоши новини. Терористичната група Боко Харам нападна училище в Нигерия 100 момичета изчезнаха. Става дума за отвличане, което ни напомня за ученичките, отвлечени в Чибок през 2014 година. Европейския парламент осъжда категорично тази атака и призовава за освобождаването на тези деца. Всяко дете трябва да има право да ходи на училище и да се радва на сигурност. Това е национална катастрофа, както каза президента, но това е и световна хуманитарна катастрофа. Трагичното събитие би трябвало да ни потикне на политическо, военно и финансово отношение да взаимодействаме с Африка в борбата срещу тероризма. Искам да ви информирам за инцидент в, свързан с колегата Ска Келер в България. Тя беше обект на декларация от името на вице-премьера Симеонов заради участието и в демонстрация срещу изграждането на инфраструктура в Националния парк Пирин аз разговарях с българското правителство и получих уверение, че декларацията на господин Симеонов не представлява позицията на българското правителство. Искам да напомня, че свободата за изразяване на мнение е основополагаща свобода за всеки европейски гражданин, особено за депутати като Ска Келер, които представляват гражданите. Тази свобода е основополагаща за нашата демокрация. свободата за демонстрация и протести. Благодаря на българското правителство за това, че веднага се дистанцира от тези декларации и се надявам, че в бъдеще няма да се повтарят подобни инциденти. Какво има? Господин председател, оценявам думите, които произнесахме. Само съжалявам, че свободата на изразяване не се зачита от самия парламент. По-конкретно изразявам съжаление, че юридическата комисия редовно снема депутатския имунитет на депутати от младсинството, когато става дума за изразяване на дисидентските мнения. Това не беше така, когато влязах в тази институция, където си беше установено правило, че политическото мнение е освободено от политическо преследване. Днес сме в съвсем различна ситуация. Вътре в самия Европейски парламент депутатите биват санкционирани не заради това, че смущават работата на парламента, а заради думите, които казват. Според мен това противоречи на самата същност на парламентарния живот. Благодаря, че ми слушахте, господин председател. Госпожо Кенге, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за това, че представихте а, историята на момичетата отвлечени от Боко Харам. Борбата срещу терора. Това трябва да стане с обучение и образование. Парламентът се ангажира в борбата срещу Боко Харам, отвличането на момичета и аз настоявам този призив да не остава във въздуха. Нека да инвестираме в борбата срещу тероризма с повече обучение и образование. Благодаря. започва дебата по следващата многогодишна финансова рамка и се надявам да се чуе вашия глас за всички инициативи, в които трябва да предприемем в Африканския континент. Благодаря, господин председател. Искам в Европейския парламент да кажа следното. Е, тук са представители на гражданите. Това е една много важна институция и аз искам да кажа, че една страна, която иска да стане член на Европейския съюз, една страна, която непрекъснато потъпква е, човешките права и ценностите на Европейския съюз, е, бива нападнат от тази страна от 34 години тази страна окупира държава членка на Европейския съюз и тази страна попречи на сондажите в кипърските води за нефт. Накърнени бяха италиански интереси. Предприятието искаше да направи проучвания на морското дъно бе изпратена от турска страна военна флота, 6 военни кораби от Турция попречиха на работата на италианската фирма, работа, която почива на законно право. Искам да благодаря на Европейския парламент за неговата бърза и навременна реакция. Мисля обаче, че трябва още веднъж да подчертаем пред Турция. Не може да се накърняват така интересите на държава членка на Европейския съюз, защото това са и интереси на Европейския съюз. Е, енергийни запаси, това е нещо много важно за Европейския съюз. Европейските интереси трябва да защити, е, е, е, Европейския съюз трябва да защити своите интереси. Турция разбира само езика на санкциите. Не може на, трябва да кажем на Турция, че не може да провежда такива пиратски дейности. В такъв случай не може да иска визова либерализация и членство в Европейския съюз. Il Parlamento ha sempre fatto sentire Парламентът винаги е издигал глас в защита на независимостта на Кипър и зачитането на неговите права, в това число и от страна кандидатка като Турция. Аз бях ли в Кипър, за да изразя своята солидарност. Господин Родригес. Госпожа Родригес. Благодаря. Предвид ситуацията в Венецуела има завръщане на граждани на Европейския съюз в Мадейра. Е, искам да се възползвам от присъствието на комисаря, за да разбера дали комисия, комисията може да помогне на този регион, който е малък и където пристигат голям брой мигранти и неодавна беше засегнат е, от буря. Ще отправим този въпрос към е, Европейската комисия, която се ангажирала с е, стратегия по иммиграцията. По в следващата многодишна финансова рамка трябва да се обърне внимание на законната, незаконна миграция и беженците с специално внимание към Африка. Сега възстановяваме сесия, продължаваме сесията прекъсната на 8 февруари.